Otwieram posiedzenie. Otwieram posiedzenie. Откривам заседанието, което прекъснахме. Благодаря, заемете, ако обичате, заемете местата си. Вече започнахме работа. Протокола на заседанието от 7 април тази година е раздаден. Има ли забележки? А, няма забележки. Смятаме, че протоколът е прият. писмена декларация 71.9 от Елизабет Лин госпожа Ерока, Лединага, Геринга е събрала подписи от повече от половината депутати и декларацията ще бъде отправена на адресатите и ще бъде публикувана заедно с текстовете прияти на това заседание. Имената на подписалите ще бъдат включени в протокола за заседанието. Госпожо Лин, искате ли, искате ли думата? Благодаря. Само бих искала да благодаря на всички, които подписаха писмената декларация 71 за а, ракът на гърдата. Знаете, че става дума за жените между 35 и 59 години.